Няма възражение, значи протоколът се приема. Госпожа Бебре Дебрун ме уведоми, че сдава поста от 3 май 2012 година, съгласно член 4, алинея 3 от правилника. Това ще е факт румънските власти ме думите, че госпожа Романа Пломб ще бъде сменена на поста от госпожа Минодора Кливети. Това ще стане от 18 май 2012 година, съгласно член 3 алинея 2 от правилника. Имат право да запазят поста си при положение, че няма някакви доказателства за това, че те не могат пълноправно да се възползват от техните права и за това, че тяхната длъжност не е